Buongiorno a tutti e a tutte, care colleghe e cari colleghi. Ha chiesto di parlare l'onorevole Karim. Господин Карим помоли за думата. Заповядайте. Mr. President, in July last year, Per cortesia, ascoltiamolo. Председателят моли за тишина, за да може да се чуе изказването на господин Карим. Чейда. Заповядайте, господин Карим. Mike's not on. Mr. President, thank you. Благодаря, господин председател. През юли миналата година думът ми в Обединеното кралство беше заобиколен от тълпа, изпълнена с религиозна и расова омраза, хора, които бяха готови на насилие. Съпругата ми и детето ми бяха ужасени. 12 души са осъдени в наказателния съд за това престъпно действие. Благодаря на председателя Бузек за това, че осъди този акт. Благодаря и на колегата Боскурт за нейната подкрепа. Благодаря и за подкрепата на огромното мнозинство депутати. Благодаря на полицията в Ланкашер за това, че защити семейството ми, благодарение на което успях да продължа работата си. Благодаря и на прокуратурата за това, че поиска отговорност от тези лица. Колеги, днес не мога да отговоря на 9-годишната си дъщеря, която пита защо. В тази зала обаче има един депутат, който по време който по това време им оказа на расистите пълната си подкрепа. Искам да ви кажа едно няма да се подадем на вашата омраза. Ние ще се обединим срещу вас. Днес говоря не само от името на парламента, а от името на всички разум, разумни хора в моята страна и в Европа. Prego, Заповядайте. Прего, парли пер кортезия. Положението в Украина е въпроса, на който искам да се спра. И по-точно състоянието на бившия министър-председател Тимошенко и предложението за бойкот на футболното първенство през 2012. Бих искал този въпрос да се обсъди по време на следващото пленарно заседание в Страсбург, когато обсъждаме резолюция за положението с правата на човека в Украина. Искам да се обърна към вас да не допуснете този бойкот тъй като ние искаме да насърчим демокрацията и свободата в Украина. Всички, включително опозицията в Украина, искат тези игри да се състоят. Това разискване е много необходимо. Футболът е символ на нашата подкрепа и бихме искали това да бъде и част от подкрепата, която оказваме на госпожа Тимошенко. Ето и аз играя в футбол. Bene. Care colleghe e cari colleghi, la votazione sarà lunga. Скъпи колеги, много доклади имаме да гласуваме днес и бих искал от името на целият пленум да изразя нашата солидарност с колегата Карим, както и от името на председателя Шулц. декларацията на